местата си. First, uh, we have to take, uh... Първо нека да направим проверка на системата. Моля, сложете картите за гласуване и гласувайте както искате. Моля, гласувайте. Who is in favor? Who is against and who abstained? Кой е за, кой е против, кой се въздържава, всич... Е, въздържа, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Still open? Okay, but we, we probably will have too many. Okay. Chair, could you be clear? Може ли да кажете за какво гласуваме? За кого гласуваме всъщност? Е, така или че гласувахте против, тъй че всичко ви е наред. Окей. Okay. So, I was told... Okay. So it's... So now let's... И така, нека сега да гласуваме. Толкова се радвам, че Гуалтери го няма. Пратете му много поздрави. И така, Десета точка – назначаване на гуверньор на Европейската Централна банка. Гласуваме за одобряването на кандидатурата на госпожа Кристин Легард като гуверньор на Европейската Централна банка. За, против, въздържали се са възможностите, но гласуването е тайно, така че гласуваме електронно. Заповядайте, гласувайте. Everyone voted? Всички ли гласуваха? Няма някакви гласове в повече няма. Добре, прекратете гласуването. И така, приема се. 37 за, 11 против, 4 въздържали се. Поздравления! И така, следва точка 11. Назначаване на заместник-председател на надзорния съвет на ЕЦБ. Преди гласуването има устно изменение. Заповядайте. Да, благодаря. Уважаеми колеги, можем да се радваме, че за първи път една жена ще стане председател на ЕЦБ. Независимо от това обаче, все още сме далече от равенството между половете в економическите институции, в паричните институции, в финансовите институции на Европейския съюз. Жените са изключението, особено когато говорим дори за номинации на високо ниво. И така губи много компетентности и таланти. Парламентът отдавна се занимава с тази тема, но няма конкретни резултати. Ние и старите и новите членове трябва да препотвърдим своя ангажимент към тази към това начинание. Искам да предложа едно из, устно изменение и то е следното. Той идва от групата Renew. И така призовава съвета, Европейския съвет, бързо да приложат принципа за равенство между половете сред директорите на ЕЦБ. Това изменение не е насочено към настоящия кандидат, но това е един принцип на всички институции и ние трябва да го спазваме. И така, изменението, сега ще го прочета и на английски, призовава съвета, Европейския съвет и ЕЦБ бързо да подобрят баланса между половете в изпълнителния съвет на ЕЦБ. Има ли възражения? Маркус. Да, извинете. Може ли на немски? Първо, искам да отбележа, че и можехме и, миналия мандат да имаме жена начело, ако либералите бяха подкрепили, щом тази тема е толкова важна за, за тях. Второ, има ли действително жена, която може да изпълни тази позиция? Беше посочена такава, но тя отказа. Така че проблемът беше нерешим. И трето, ако сте запознати с резолюцията на Европейския парламент, има параграф, в който се говори именно за равенство между половете. Сега, това вече е включено в текста. Още веднъж ли желаете? И още нещо. Дори устно изменение. Нека ви моля ви, моля ви нещата писменно да бъдат внасени в нашата комисия. Аз като координатор не съм получила тази информация. Мисля, че всички са запознати с а, графика а, на нашата работа, така че всеки би трябвало да разполага с писмена форма с това изменение, когато преди да гласуваме. Така че, моля ви за в бъдеще, колеги, нека да се придържаме е, така поне минимално към а, правилата на работата ни тук. Не може така в последната минута устни изменения да се предлагат преди гласуване. Така че хубаво е наистина да бъда в писмена форма. Именно поради тази причина аз съм против това изменение. Добре, не трябва сега да започва дебат. Така че, ако искате да кажете нещо съвсем накратко, ще ви дам думата. Но иначе дебат а, няма да има. Просто ще следваме процедурата. Ще гласуваме по измененията. Тъй като дадах думата на Марко, ще дам и на вас. Искам съвсем накратко да се изкажа. Искам да подкрепя това изменение и да реагирам на преждеговорившия. Чувам, че няма жени, които да искат да поемат този пост. Съжалявам, не мога да бъда съгласна с това. Присъствието на жените тук показва колко дами се занимават с тази тема. И така подкрепям колегата от Риню и трябва в бъдеще да наблюдаваме как се развива тази тема. Okay, uh, now, so... Няма да има дебат, моля ви. Кой е против устното изменение? Моля, вдигнете ръка. Need? Need four, so... Имаме нужда от четирима. Има повече от четирима. Изменението няма да бъде гласувано. И така. Сега гласуваме по одобрението на назначаването на господин Мерш, заместник-председател на надзорния съвет на ЕЦБ. Отново е тайно гласуването. Много ви моля сега преживейте предната тема и преминете към следващата. Моля, гласувайте. Everyone has voted. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Имаме един повече от НП. Сега нещата са наред. Прекратете гласуването. Приема се 35 за, 14 против, 4 въздържали се. Сега преминаваме към последната точка. Точка 12. Не, първо проект становището за общия бюджет на Европейския съюз за финансова година 2020, бюджетно становище на ЕКОН. И така, компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение. За. Против. Въздържали се. Трябва да се направи проверка. Много ви моля, за да е по-бързо, вдигайте високо ръка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Пак електронна проверка, тъй като не гласувате с дигане на ръка. Моля, гласувайте. Everyone voted. Close the vote. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. За. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Изменение 15. Всички ли гласуваха?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 Въздържали се. Приема се. Е, да, 36. За. Против. Социалистите как гласувате? Добре, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 37 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега целият текст, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Сега преминаваме към втората част, втория документ. Това са бюджетните изменения. Там нещата са по-сложни. Започваме с Екон 6102. Втора колона. Цитирам. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6103 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6104 за. Против въздържали се, приема се. 6122 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 6137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6120 за, против, въздържали се. Социалистите за ли бяхте? Значи се одобрява. 00. за, против, въздържали се, приема се. Прескачаме следващото. 6135 за, против, въздържали се, приема се. 6105 за, против, въздържали се, приема се. 6106 за, против, въздържали се, приема се. 6107 за, против, въздържали се, приема се. 6108 за, за, против, въздържали се, приема се. 6109 за, против, въздържали се, приема се. 6110 за, против, въздържали се, приема се. 6124 устно изменение. Не е ли? Okay, so, uh, Sven, it's yours. Свен, изменението е твое. То е известно това изменение. Обикновената, обичайната процедура се прилага към него. По 61.24 при мен пише изменение. Обсъдихме го обмен на становища в комисията и бе одобрено от всички политически групи, които присъстваха. So it reads, uh, but uh, it doesn't make sense. Reserve uh, euro 1 million instead of 2 million as or... 1 милион вместо 2 милиона, както бе подадена първоначално идеята. Това е предложението. Okay, so do we want to vote on, uh, on objections? Ще гласуваме по възраженията. Има ли възражения по това основно изменение? But I was told by secretariat... Секретарятът ми каза, че е раздадено. So anyway, uh, probably it was distributed at... Вероятно е било раздадено. Мали други възражения към изменението? Няма. Нека да гласуваме с изменението за, против, въздържали се. Приема се 61, 21 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 61-26. За. За. Против. Въздържали се. Социалистите за ли сте? Да. Значи е одобрено. Приема се. 61-27. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 61-28 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 61-34 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 6101 за, против, въздържали се, приема се. 6136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6111 и 6117, които са идентични за, против, въздържали се, приемат се. 6112 за, против, въздържали се, приема се. 6113 за, против, въздържали се, приема се. 60 18 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 61-29 за. Против, въздържали се. Приема се. 61 14 за, против, въздържали се, приема се. 61, 15 за, против, въздържали се, приема се. 61, 16 за, против, въздържали се, приема се. 61-30 с устно изменение отново. Подобно на предишното. Нека да гласуваме направо за, против, въздържали се, приема се. 61-31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-34 за, против, въздържали се, хвърля се. А! Сега гласуваме по целия текст електронно. Моля, гласувайте. Everyone has voted. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления. Преди да си тръгнете, много моля координаторите да останат, всъщност да дойдат при мен за няколко минути, да решим нещо за следващото застание. Благодаря на всички за това, че бяха тук цял ден. И утре в 9 продължаваме.